започваме отново нашата работа. So, it's our pleasure this afternoon to... Uh... С удоволствие приветствам комисар Велас, с който ще обмениме мнение. Само преди да започнем нашата работа и да дам думата на комисар Вела, искам да ви припомня, че в 4 часа ще гласуваме. Имайте предвид да намерите картите си за гласуване. Ако не я носите със себе си, изпратете своите сътрудници преди 4 часа. А сега имам удоволствието да поканя комисар Вела да сподели своите мисли за биоразнообразието си. Случващото се това лято изкара на първи план а, биоразнообразието и преди КОП-15 в Китай трябва да обсъдим проблемите, за да може този, съдържанието на този КОП да бъде още по-всеобхватно. Много говорим за климата, по-малко за биоразнообразието, но същевременно сме, осъзнаваме, че нещата се променят, че ролята на Европейския съюз, на комисията, на парламента са от решаващо значение за решаване на този проблем, който е и национален, и многонационален. Радвам се да чуем вашето мнение по въпросите в контекста на промените, които ще е, настъпат в комисията. Знам, че не може да поемете ангажименти за бъдещата комисия, но можете просто да така обясните малко на по-новите членове на нашата комисия какви са проблемите. Благодаря, Паскал. Скъпи колеги, за мен е удоволствие да участвам в работата на новосъздавата се комисия. Тук искам да пожелая добре дошли на новите членове и на тези, с които работихме през последните пет години. Знам, че проблемите на околната среда възбуждат вашите интереси. Помолих колегите от Генерална дирекция е, околна среда да продължат работата си с вас утре. Тази сутрин сте говорили за химикалите, утре ще бъде за е, обезлесяването, както и прегледа на състоянието. Вашият интерес показва значението, което Европейският парламент отдава на защитата на околната среда. Младите изискват от нас, политиците, да предприемеме решителни мерки в областта на екологията. Разбира се, имаме широка обществена подкрепа, но и много големи е, отговорности. Преди пет години на изслушването си аз казах, че ние не сме наследили планетата от е, родителите си, а сме я взели назаем от нашите деца и трябва да направим всичко възможно да я предадеме на нашите деца и внуци в по-добро състояние, отколкото я получихме. За, за това трябва да разгледаме двата основни, двете основни предизвикателства промените в климата и биоразнообразието. Биоразнообразието намалява драстично. В момента сме в средата на шесто масивно изчезване и повече от 1 милион видове ще изчезнат благодарение или поради човешка дейност. Както каза Паскал, обаче тези два аспекта са тясно свързани помежду си и това е абсолютно е, ясно в МЕКА и К. Още по-ясно е, че трябва, че ако не, не спреме изчезването на биоразнообразието и промените в климата, няма да постигнем целите залегнали в Парижката конференция. Продължава обаче загубата на биоразнообразие и то с безпредседентни темпове. Същевременно сме свидетели на много страшни картини, като горските пожари в Амазонка – и това води до увеличаване на загрижеността от страна на обществото и, и повече изисквания към нас, политиците. Е, околната среда е от основно, е, основна грижа на европейските граждани, повод за загриженост, повече дори от безработицата. Затова трябва да, да предприемеме бързи мерки и да включиме тази стратегията и политиката ни в различните компоненти на политиката. Закон, законодателството е добро, но еко, е, Биоразнообразието разнообразието и неговата защита не е част от всички политики. И ако искаме да вземеме лидерска роля, то трябва да започнем да прилагаме мерките първо в къщи спомнете си, че преди 5 години аз казах, че основната задача, ми, основната ми задача ще бъде да направя подробен анализ на съществуващите директиви. Като този анализ бе направен и като цяло нормативната рамка е добра, и няма нужда да бъде променена. Но същевременно има много проблеми с прилагането на нормативната уредба. А, и за, защото а, няма достатъчно включване на а, местностите, които се нуждаят от защита, отвъд всичко, което е свързано в Натура 2000. Много от действията, които предприехме последните години, бяха, имаха за цел да спомогнат за по-доброто приложение на директивите. Тези дни публикувахме новите насоки за интегриране на екосистемите, които да бъдат част от цялостния процес на взимане на решение. Включване на различни цели в Натура 2000 е от огромно значение. Много напредък бе постигнат през последните 5 години. Не само за е, идентифициране на проблемите и на е, териториите, но включително и на управлението им. И в, в момента е, защитените територии са 70%, е, като нараснаха от 50 до 70. Но разбира се, трябва да направим още много е, усилия и има още много какво да се, да се иска. Е, Заведени са 17 процедури по нарешаване и 30 разследвания се извършват в момента. Работиме в тясно сътрудничество с държавите членки и всички заинтересовани страни, включително чрез диалози по природните проблеми. Е, също така достатъчните инвестиции ще бъдат от огромно значение. Е, в този смисъл вашата роля е от огромно значение, особено що се отнася до преговорите по ОСП, защото резултатите е, ще бъдат от огромно значение за Европа, тъй като земеползването се смята за огромен и много важен фактор при загубване на биоразнообразието. Нека да кажа също така няколко думи за моретата и океаните. След приемането на директивата, рамковата директива за моретата, извървяхме много дълъг път въпреки всичко, обаче, от моретата и океаните е, са в лошо състояние. И е, да постигнем е, целите до 2020 година не е по силите на всички държави членки. Благодарение на усилията ни Удвоихме площа е, на моретата и териториите, които са защитени от е, регламентите и в момента 11% от тях са под защита, т.е. повече от 10% цял, която бе, бе прията в Ахи. Но ам, ам, Отпадъците в моретата са голямо предизвикателство за нас. Директивата за еднократна употреба на пластмасите, която бе приета много вързо, е един от огромните, най-важни инструменти за борба с замърсяването, но имаме все още много проблеми, свързани с микропластич... микропластмасите си говори, Говориме, разбира се, за изхвърляне на микропластмаси в морето, но не говориме за други вещества, които замърсяват моретата точно толкова, колкото и микропластмасите. ОСП за 2027 ще, зас, ще засегне различ, различни аспекти. Предложението на комисията е, е екологичната защита и, проблем, и дейностите за климата да бъдат в центъра на тази политика, за да имаме по-устойчиво земеделие в Европейският съюз. Някъде да ви посоча няколко примера. Е, бяха очертани условията за преки плащания и с цел е, запазване на биоразнообразието, като например защитата на блата, блатата, на постоянните пазвища, запазване на непродуктивни площи, както и е, ротация на културите. Не може да има вече дерогации или изключения. Трябва да се прекрати намаляването на биоразнообразието. Само по този начин ще има дълго е, устойчиво европейско земеделие. Комисията също така предлага и стимули за прилагането на екологосообразни подходи. Като, на, като например, фир, пряко финансиране за земеделците и включването на екосистеми в пър, на екосхемите в първият а, стълб. Държавите членки ще трябва да насочат поне 30% от средствата във втория, по втория стълб за е, е, еко, екологосообразни процедури и методи също, също така, чрез стратегическите си планове, държавите членки ще трябва да постигнат екологични цели. Комисията също така смята, че различните органи, отговорни за екологията, трябва да участват в създаването на стратегическите планове трябва да има наистина синергия при създаването на тези стратегии. Не са необходими само повече средства, но е, необходимо е също така да разходваме средствата по по-ефективен начин. Ефективността, свързана с околната среда и ОСП, зависи от това доколко Европейския парламент и Европейският съвет ще подкрепят новите амбициозни цели, заложени в ОСП. Държавите членки ще трябва да изготвят своите стратегически планове. Необходима е повече субсидиарност и повече отговорност от страна на държавите членки и така. Днес искам да ви призова да съдействате, за да могат климатичните разпоредби, включени в ОСП, да бъдат запазени и да не се намалява нивото на амбиция. Относно биоразнообразието, отвъд стратегията до 2020 година в лицето на екологичната и климатична криза не е достатъчно да се прави това, което е правено до сега. Имаме нужда от допълнителни подобрения. Кандидат-председателя госпожа Лейн е доста амбициозна по отношение на тази част от работната си програма. Тя се ангажира да представи стратегия за биоразнообразието до 2030 година. Вече съм призовал държавите членки по време на последният съвет по околна среда да имат предвид всички сектори, които са свързани с биоразнообразието. Европейския парламент също трябва да даде своя дан трябва всеки да даде своя принос и това да стане посредством търговията, селското стопанство, индустрията. Крайно време е да работим върху интегрирани подходи и както кандидат-председател на Брестската комисия вече посочва, има нужда да се заложат нови стандарти за биоразнообразието. Моето виждане е, е да се развият, доразвият нашите последни насоки, публикувани вчера, и те да се влеят в по-стабилни политики. Трябва да се създаде законодателство, което да обхваща повече области, свързани с биоразнообразието и социалните ползи да бъдат оптимизирани. Бъдеща индустриална визия може да откликне директно на нуждата на бизнес общността да се заложат стандарти за отчитане и докладване на корпоративно ниво, така че да се вземат предвид да се вземе предвид природния капитал. За тази цел са необходими и финанси и да се действа на глобално ниво. На последно място Европейския съюз ще има възможност да покаже своите ангажименти по време на КОП-15 в Китай следващи октомври през 2020. Глобалният подход за периода след 2020 година ще бъде прият тогава той ще почива на целите от 2010 година. Тези цели не бяха постигнати, както и тези от 2020 сочат развитие също може би ще бъдат пропуснати, но не можем да си позволим да се проваляме е, за напред. Трябва да действаме повече. Кандидат председател на Европейската комисия иска да работи с, с своите световни партньори, да работи върху е, законите за биоразнообразието, да се е, засегна този въпрос по време на КОП-15 в е, Китай. КОП-15 ще е много важен, както беше Париж за климата. Необходимо е да се заложат е, цели, обвързани с срокове и да се поемат сериозни ангажименти две, двата градуса за климата трябва да получи политическа подкрепа. Научният дебат е сложен, но според мен целта трябва да е проста. Един милион видове а, са застрашени от изчезване или са изчезнали. Трябва да има цели, които да ограничават такива развития. Биоразнообразието трябва да бъде опазено и по вода, и по а, суша. И, и на национално ниво, и на европейско и световно ниво. Приоритет в нашия дневен ред е да се сключи ново международно споразумение за опазване на биоразнообразието в а, моретата и океаните. Надяваме се да постигнем положителни развития, така както беше постигнато съгласие на срещата в Нью Йорк миналата седмица и да се стигне до практическо споразумение. От гледна точка на бъдещето, нека да се спра на конкретните заплахи за биоразнообразието. Да спомена скорошните пожари в Амазон. Не само в Амазония, но и навсякъде по света. В Арктика също и имаше пожари в Сибир, в Африка, в Гърция. Тези пожари ни показват колко уязвими са екосистемите и трябва да ги подкреп, да ги опазваме. Трябва да полагаме усилия да запазим биоразнообразие. Не само това, ами да оказваме подкрепа и на местното население и да опазваме климата. Парижкото споразумение също е доста амбициозно. Измененията в климат се дължат на не на последно място и на а, необходимостта от ползване на допълнителна е, земя. Това е втората основна причина. Обезлесяването а, е, е доста обезпокояващо. Всеки час се губи е, територии големи колкото 200 игрища. 80% от глобалното безлесяване се дължи на селскостопанска стопанска дейност. Европейският съюз е внесъл и потребил една трета от глобално потребявани а, продукти, които са допринесли или се дължат на обезлесяване. Има трябва да има устойчиво управление на горите, трябва да се стимулира възстанов... повторното залесяване, трябва да ам, се следи за това продуктите да са а, такива, които да не водят до обезлесяване. Трябва да има нови мерки за възстановяване на световните гори. И такова предложение е прието преди лятото. Астро, Астрит от ГД Екология ще ви информира за това съобщение по-подробно утро. Знам, че времето е кратко и аз бях дълъг, но вие искахте да ви информирам е, за е, скорошната конференция на страните по конвенцията СИТЕ. Конференцията на страните КОПА 18 към СИТЕС – а, приключи в Женева миналата седмица. Много съм доволен от резултатите и от конструктивната роля, изиграна от Европейския съюз в процеса. Няма а, членове на, в Европейския парламент Нямаше представител на Европейския парламент, но много от вас следят развитието отблизо. Имаше предложения за добавяне към новата конвенция, с добавяне на нови видове. Това беше прието с консенс. Като цяло, конференцията на страните реши да въведе търговски контрол върху някои животински растителни видове. Това е се отнася и до жирафите, и до ам, акулите, а, морските ам, костенурки. Морските краставици и така нататък. Тези цели трябва да бъдат взети на сериозно. Научните подготовки, както и сътрудничеството между страните по конвенция доведоха до този успех. Решението на КОП да регламентира трансфера на живи слонове повдигна особено, привлече особено вниманието. Има споразумение, което увеличава нивото на защитата на слоновете и всякакви движения трябва да се а, контролират и да няма такива, ако те не са с цел опазването на този вид. Европейския съюз е хубаво да продължава да подкрепя този всеобхватен подход, свързан с регламентирането на търговията с животни. Необходимо да се сътрудничи и с партньорските страни по света на двустранно ниво – и да се а, поддържа връзка с СИТЕС. Трябва да бъдат а, разбити отделните политически а, общности по-отделно и да се общува с тях. Парламента полага също усилия в тази насока, за което благодарим. Това са нещата, които аз исках да споделя с вас. Ние разчитаме на вашата подкрепа и на стимули от страна на Европейския парламент. Разчитаме на вашата помощ, на вас, най-вече на членовете на тази ам, ресорна комисия и ви благодарим и за ам, ам, свършенето до сега. ние ще се стремим да изпълним амбициозните си задачи. Благодаря ви. Надявам се, че членовете ще предоставят необходимите стимули. Първите въпроси, господин комисарио, ще са от координаторите. Анес Иво е първият координатор от НП. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар, за вашето присъствие тук и презентацията. А, вие го казахте, с, с, засилването на защитата на слоновете от Африка и на други видове са един положителен сигнал за опазването на биологичното разнообразие. Но нашите усилия не може да спрат до тук. СИТЕС и е, законодателството на международната търговия са част от защитата. Но остава дума да се борим срещу трафика на животни и това с цел опазването на много видове. Трябва да припомня, че 40 000 слонове загиват всяка година заради трафика с а, слонова кост. Африка е всъщност застрашена. Така че ние носим отговорност в тази област. Господин комисар, Планът за действие на Европейския съюз срещу трафика на диви е, видове ще завърши до година. Докладът за постигнатите успехи подчертава, че са необходими допълнителни усилия от страна на Европейския съюз и от държавите членки, за да се постигнат тези цели през 2020. Тъй, че имам накратко два въпроса. Може да ни кажете от една страна дали допълнителни мерки ще бъдат или са взети, за да се навакса закъснението и СИТЕС много често е предмет на заобикаляне и съществуват много слабости в приложението. Тъй, че Европейската комисия разполага ли тя с елементи, от които с мерки, които да засилят приложението на тези вече взетите набелязани мерки. Благодаря за това, че спазихте а, времето. Юта Гателант от Социалисти и Демократи. Благодаря, господин председател. Благодаря, комисар Вела, за възможността да обсъдим един от най-големите предизвикателства, пред което пред което, което сме изправени. Тоест да предотвратим и вземем мерки срещу ужасните развития в областта на биоразнообразието в съста. Ние сме екологична катастрофа и Светът е на ръба на раз разрухата. Имаме много доказателства това и това го доказват и научните изследователи. Вие знаете за всичко това. И въпреки всичко, Европа не предприема достатъчно мерки за защита на биоразнообразието и околната среда. Продължаваме да използваме опасни химикали, пластмаса, пестициди гос, гос, господин комисар Когана, и после ще има една нетук... стратегия за използване на нетоксични а, вещества в Европа. А, и е, разбира се, има законодателство, но няма намаляване използване на химикали. Вие, е, вие казахте, че целите няма да бъдат постигнати. Защо? Защото е, закъсняваме при използването на микропластмаси. Копа 15 в Китай ще бъде основният най-важният форум за поемане на ангажименти. Какво обаче можем да направим Европейският съюз да наблегне и да изиска глобален подход спрямо е, биоразнообразието? трябва да се използват всички методи и инструменти, включително и търговските договори, за да се спре екологичната катастрофа. Катастрофа, господин Торвалц. Благодаря, господин е, председател. Благодаря, господин е, комисар, че сте тук сред нас. Може би това ще бъде едно от последните ни срещи чрез изгаране на изкопаеми горива генерираме 10 гига, гигатона отпадъци годишно. В а, Амазонка а, милиони гигатони с, гигатонове са, с, а, каптури, са, а, обхва, са а, погълнати от дърветата. Има проблем. Всички разбирате, че има проблем. 25% от биоразнообразието изчезна. В Финландия ние говориме за изчезване на биоразнообразието в арктическите гори. Ако погледнем цифрите на обезлесяване, ще видим, че споразумението и мораториума дадаха резултати след приемането на международното споразумение. Сега обаче се, се нуждаеме от политическо лидерство, защото в противен случай положението ще се влуши. Но не става дума само за лидерство. Погледнете какво става на пазарите. Китай... Китайците ядат по-малко месо от американците, а, що се отнася до говеждото, но ако а, 2 милиарда души се откажат от някаква дейност, това ще доведе до драстични промени в пазара. Благодаря, господин председател. Господин комисар, пожарите, които съсипват Амазония, унищожиха повече от 450 хиляди хектара. Това е богатство на планетата и не е приключило. Това е въпрос на, на, на някакво нещастие или е, не? Знаем ли кой е виновен? Да засилването на пожарите е свързано с економическите е, интереси. В Амазония се е, отчуждават имоти и се горят гори, за да може е, да се хранят местните хора, да хранят животните. Господин Васенов греши, когато казва, че Амазония касае само бразилците. Това е едно богатство на планетата. Нека да си припомним какво казваше Чико Мендес – който защитаваше екологическото справедливост, който беше убит през 1988 година. Той казваше в началото, мислиш, че се боря за да спаса Амазонската гора, днес си давам сметка, че се боря за човечеството. Нека да не гледаме другаде, нека да не гледаме другаде с погледа на тези, които не се интересуват. Европа е съзаклятник ние сме виновни всички. Амазония, Гвиана, в Франция е, унищожава горите заради мините, златите мини. Така че не може да опрекнем никой. Ние трябва да действаме. Затова задавам въпроса. Кога ще се признае най-после прав, прав, е, правата на природата и на, на планета? Кога ще преследваме пред, пред съда виновните за тези престъпления срещу планетата. Как Европейския съюз смята да отговори на това, което е не само екологична криза, но и посегателство към върху човешките права? Силвия Лимел. Благодаря ви за вашето изказване. Кой не иска да опазим природата и околната среда и да се застъпваме за биоразнообразието? Вие казахте, че искате да направите всичко възможно, за да спасите планетата ни и да се приключи с изчезването на, вид, на животински растителни видове следствие на човешката дейност. Ам, тази сутрин чухме, че в авиацията до 2050 година при използването на биогорива ще се цели постигането на ам, въглеродна неутралност. Но нека да имаме предвид, че сега се, са необходими допълнителни площи за засаждането на култури, с които да се а, произведе въпросното гориво или пък да се произведе палмово масло. А, тези площи са необходими във всеки един случай. Нека сега обаче да се върнем тук в Европа. Фотоволтаичните батерии се смятат за устойчиви и тъй като няма вече площи за тях, се използват гори в Германия се изсичат гори, които са на 800 години, за да се печели място. Вятърните турбини също са обхванати от разпоредби, които имат за цел да защитят птиците и прилепите. Има соларни панели, които също съдържат кадми и олово, които са вредни. Това са само някои от промените. Всичко това вие искате да насърчавате в Европа и в същото време говорите за опазване на природата. Всяка ам, разумна екологична мерка всяка екологична мярка и политика, която е разумна, веднага се зачерква. Какво ще кажете по този въпрос? Представителя на ЕКАРА. Благодаря. Благодаря. Мисля, че защитата на биогразнообразието е много важен проблем Важното е какво можем да постигнем. Това няма нищо общо с предишния а, дебат, който се говореше за някакви мъгливи резултати. Европа не е основния проблем. Ето, примерно, проблемите свързани с тигърската маса, това е голям проблем за Китай – или а, огромно търсене на продукти от слонова кост или от тигрите. там идва проблема. А, какъв е вашия стратегически план спрямо от тези страни, където има все по-голямо търсене и съответно последици за е, био е, разнообразието. Сега да кажете на, на китайците да не ядат повече говеждо. А, или да им се каже, че не трябва да е, използват е, продукти от слонова кост. Мисля, че в крайна сметка нищо няма да постигнем какъв е, как, как, каква възможност имаме за да влияеме на тези страни, като използваме инструменти като СИТЕС, СИТЕКС или други, за да е, наистина опазиме околната среда. Петро Кокалис от ГУЕ. Αγαπητέ κύριε Βέλα, κύριε Κομίσιονερ, μιλώντας για την βιοποικιλότητα, Уважаеми господин комисар, тъй като говорим за биологично разнообразие и за масовото изчезване на някои видове, както качествено, така и количествено, е съвсем ясно, че това е едно развитие, което застрашава и човека, ще доведе в крайна сметка до изчезването на човешкия род. Биологичното разнообразие е едно обща ценност, общо наследство за това трябва да има един холистичен подход във всички области на економическа дейност. Аз съм убеден, че Европейският съюз на КОП-15 в Китай ще продължи по пътя, който трябва да следва. както що се отнася до биологично разнообразие, така и други. Но трябва държавите членки да прилагат и да спазват текстовете. Аз идвам от Гърция. Ние може да говорим за биологично разнообразие в нашата страна, но не сме постигнали набелязаните цели. Не сме спазили поетите ангажименти в рамките на Натура 2000. През 2015 година Париж, Нью Йорк, които и може би защото държавите, които участваха на тези събрания, го направиха доброволно, но именно там е проблемът. Може би трябва да се е, предвидят по-принудителни е, споразумения, които да изискват повече. Ние сме внесли около 450 милиарда говеждо месо, да не говорим за соята, всичко това се внася от Меркосур, но всичко това застрашава биологичното разнообразие в тези региони. И така че трябва да преминем през търговските споразумения, за да може да действаме. So, uh, have... Благодаря. Разполагате с 10 минути, за да отговорите на първия кръг въпроси. Агнес, she pointed out the issue of... Агнес спомена слоновете. Трябва да ви кажа, че продължаваме много упорито да се бориме с а, трафика, незаконния трафик и на подобни а, продукти. Миналата седмица нашата позиция беше а, деф... включена в. А, беше определена. но все още няма условия за преместване на този вид от приложение 2 в приложение 1. Имаме достатъчно добро законодателство. Но както и да кажем, да, Европейския съюз е лидер в тази област или в онази област, но какво, къде сме на първо място, къде сме лидери при а, приемането на законодателството или при неговото приложение? Така че, според мен, не трябва да надграждаме и да надбавяме нормативна уредба, а да се погрижиме за нейното приложение. Сега, що се отнася до добрите почви или стратегии, имаме до края на 2020 година. Вие споменахте научните изследвания, но мога да ви кажа, че до дори, е, дари науката ме плаши, защото аз съм още по-оплашен, отколкото е, е, предвижданията на е, учените. Преди, е, нека да ви кажа за е, кораловия риф. Преди, преди 20 години се питах, питахме дали кораловия риф ще може е, да устои на промените в климата и е, в, е, с, с цел е, е, да бъде еколог, екологична бариера. Пет, пет години по-късно, тогава научните работници казаха да, пет години по-късно казаха не. И преди пет години се разбра, че половината коралов риф вече не съществува така че даже понякога научните работници и следователите не са достатъчно а, а, алармистски настроени. Добрите и лошите земеделски практики. Не можем да продължиме да, да субсидираме опасни е, практики, подходи в областта на земеделието за сметка на добри а, е, практики, кои... аз в никакъв случай не мога да вина земеделците. А, е, Земеделците в крайна сметка са част от решението на проблема. Но не, не, не, мога да, не мога да ги вина. Те не са измислили нито пестицидите, нито а, е, химическите торове. Така че проблемите трябва да се решават с тях, а не е, за тяхна сметка. Да, колкото до микропластмасите, е, да, взети, взети са мерки, но трябва да. А, но не забравяйте, че нашите практики и нашите, нашето законодателство много често е копирано от другите, така че трябва много внимателно да го изработваме и приемат. Торвалц, абсолютно сте прав ако се ако сме загрижени за а, горските пожари, а, то трябва да сме загрижени за всички, не само тези, които се а, случват в момента в а, Амазония. И необходим е, необходими са политически политически а, акции поемане на ангажименти. В Шармал Шейх миналата година е, решихме следното. Първо, трябва да се приемат е, е, цели, които да са измерими. Второ, да, да превърнем думите в дела. И трето, да имаме политически, политическа воля и поемане на ангажименти на най-високо равнище. Защото когато еко... министрите на околните среда се събират, те са много амбициозни. Но когато се върнат в собствените си страни и проведат разговорите с министъра на финансите, с министъра на економиката, амбициите им спадат. За това трябва да се поемат политически ангажименти на най-високо равнище, включително и в, за да се прекратат а, пожарите в Бразилия. Да, на следващия въпрос трябва да се използват всички средства, с които раз, разполагаме за спиране на обезлесяването не само в Бразилия, а в целия свят. Силвия спомена биогаривата. Не, аз не съм за. Моето моето решение, моето, решението на проблема за мен и за бъдеще ще бъде мобилността но нека да не е, събараме две църкви, за да построим една. Така че, нека не забравяме, че биоенергията може да бъде от а, е, а, е, въздуха, от слънцето и от а, морските вълни може да, може да имаме наистина устойчива енергия, която да се генерира от потоци, вълни, и течения. Много се говори за това. И аз съм за развитието на този вид енергия. Александър спомена Китай. Още веднъж ще Нека да ви кажа какво мисля лично по въпроса, не в качеството си на комисар. Не, не, не, не, не, тря, не трябва да подценяваме свършеното от Китай. Отиваме в Китай, казваме това, онова и резултатите са добри. Сега, съвършени ли са? Естествено, че не са. Но, утре и в петък ще се срещнем с една голяма китайска делегация, с която ще обсъдим въпросите. Е, китайците бяха първите, с които успяхме да постигнем едно, е, една договореност, партньорска договореност в областта на е, океаните. Договор, партньорски договор за океаните, за да се помагаме не едни на друг, размяна на данни, сателитни данни и така нататък. Така че мисля, че бъдещето в бъдеще не трябва да кориме другите страни или да ги посочваме с пръст, а да седнем всичко около масата и да намерим устойчиво съвместно решение за всички. Петрос, съгласен съм за глобалното измерение. Глобални решения трябва да бъдат намерени. Биораз... Биоразнообразието не може да се постигне от една страна и проблемите да се решат от една страна. Глобален проблем – но го, който изисква глобално решение. Но да се намерят и специфични решения, защото всеко решение има значение. И да работиме за КОПА 15. Ние ще искаме ангажименти и действия, но на глобално равнище, а не е, двустранни договорености между едни и други. Петро също така спомена е, че има липса, все още не са идентифицирани всички е, територии по Натура 2000. Да, прав сте. когато постъпих в комисията, попитах каква е площа на Натура 2000, беше 20%. Но аз попитах колко, колко процента управляваме. Около половината беше казано. Затова ние направихме много усилия и а, сега удво, а, управляваме 70% от тези 20%, които са идентифицирани. И продължаваме също така с процедурите по нарушаване и разследване. Благодаря. Трябва да преминем сега към втория кръг от въпроси. Това е втория и последен кръг от въпроси. Започваме с ЕНП. Благодаря. Нека да ви а, припомня по една минута. По една минута имате за въпроса. Аз ще съм кратка. Никой не пропусна да спомене ситуацията в Амазония по време на лятото. 30% от територията на Земята се заема от горите. Там включена е голяма част от биоразнообразието. Опасното на горите е голямо предизвикателство за нас и най-вече се отнася до биоразнообразието. Биоразнообразието е а, част от а, нашето наследство и е наше общо наш общ дълг да опазим видовете и да не позволим те да изчезнат. Имам два въпроса. Да, и така, ето моите въпроси. Дали пожарите в Амазония са насърчили комисията да предприеме нови мерки, свързани с стратегията, която споменахте? От НП, от гледна точка на НП трябва да има спешни действия. Как комисията ще гарантира, че тези мерки, които ще се приложат, няма да са в економически ущърп на трети страни. Мерките ем, са подложени на съмнение от някои страни. Не трябва да има такъв погрешен подход – както се получи с споразумението от Меркосур. Готова съм, съжалявам, нова съм и не съм запозната още. Следващият е СИД. Благодаря, господин комисар, за ясния начин, по който ни изложихте нещата. Всъщност, ние имаме една абсолютно разрушителна дейност и в крайна сметка вървиме към самоубийство. Но вие ние смятаме, че всички мерки трябва да бъдат обзързващи. Що се отнася до ОСП, трябва да се, бъдат, да се вземат мърки за устойчиво развитие. Що се отнася до е, пожарите, е, не става дума само за Амазония, става, трябва също да има мерки, които да бъдат за всички. Е, също, също така Нека да не забравяме, че в рамките на Меркосур има и други болести. Имате ли намерение да вземете конкретни решения, примерно за поражение такива, каквито Зика може да направи? А, Вела, се pare că avem o mare prăpastie între directivele europene care ne protejează. Тук Говорим за Европейската директива, която предпазва горите и ситуацията на терена. Ние градим върху терени, които са защитени. Ние разрушаваме, ние имаме много гори в Румъния, имаме 20 хиляди хектара, но очевидно действителната, действителната стойност, цифра 10 пъти по-висока. Не е проблем да защитаваме околната среда, но не успяваме да приложим правилата, които съществуват. Това са 55 милиона евро годишно, за да се прилага това. И това са фондове, които могат да позволят да се борим срещу климатичните промени и залесяването. Господин комисар, как може да действаме по-твърдо? Как, какви са вашите проекти? Нашите колеги вече го упоменаха. И какви са вашите намерения по отношение конференцията на Обединените нации до година относно биологичното разнообразие? Благодаря. Благодаря, господин Вела. Благодаря, че сте тук. Института в Стокхолм е изследвал, че има 9 граници в световен мащаб много бързо изчезват някои видове, като броят им ще е 1100 и това обезпокояващо. Няма да можем да спрем тази тенденция, ако работим само с малки територии, отделни паркове и Натура 2000. Инфраструктурата, градовете, търговията, железниците, сухопътния транспорт трябва да бъдат взети предвид. Какво ще предложите в Китай следващата година? Имате ли а, рамка, която ще заложи конкретни цели? Ще има ли регламент за пестицидите, за това а, е, да се направи нещо за спирането на Армагедон? Ще има ли международно споразумение? Биоразнообразието е важно за живота ни. Нека да не си ам, режем животоспасяващи пътища. Благодаря ви. Имаше въпроси за стратегията за 2020 година и позицията на ЕС в Китай следващата година. Ако може така да комбинирате въпроси и да дадете отговор след това. И не, Силвия Лимор. War mir gar nicht bewusst, dass Не разбрах, че отново ще ми дадете думата и още веднъж искам да попитам нещо. попитах ви за био горивата, но вие казахте, че трябва да се използват океаните и моретата. В една морска екосистема не знам как може да използва тя и да е в съответствие с екологичните разпоредби. Аз говорих за фотоволтаичните а, панели. Имате ли въобще намерение а, да съдействате за промяна на самата енергийна политика? Thank you, uh, Ms. Zaluska for ECR. Zalewska. Panie komisarzu, wspomniał Pan o tym, że I am. I... Благодаря, господин комисар. Вие казахте, че не сме в състояние да приложим, да постигнем целите относно биологичното разнообразие. Аз имам няколко въпроси, които са свързани с това. Най-напред, правили сте подробен анализ и ако сте го правили, какви са резултатите от това? какви са заключенията, защото ние имаме нужда от тези заключения, за да може след това по-добре да управляваме общата земеделска политика или по-добре да опазваме биологичното разнообразие. И по-добре да разпределяме паричните ресурси за различните проекти. Искам да припомня една инициатива, конвенцията от Карпатите, в която участват Полша, Чешката република, Румъния, Сърбия и Украина. Аз ви препоръчвам да се запознаете с тази конвенция. Благодаря. Okay, so Мики. Е, Благодаря. От името на ГУЕ вие посочихте, че Европейския съюз работи за постигане на целите си за опазване на морските екосистеми. Има разлики обаче в държавите членки при определянето на морските защитени територии. Създаването на такива територии е важно за запазването на биоразнообразието. Ирландия има международно задължение да ам, обяви 10% от морските територии като защитени. Ирландия е определила само 2,5% от морските си територии да бъде под специална защита. Трябва да се прави повече в страните, които имат големи морски басейни тази цел от 10%? Дали трябва да се а, повиши, като се има предвид глобалния доклад на оценката? М е, като се има предвид, че заключението е, че морското разнообразие намалява с темпове, които са безпредседентни в историята на света. Следващи оратор. Е Благодаря, господин председател. Господин комисар, по време на Световния ден е, ние изчерпихме количеството на енергия, което може да отделяме всяка година. Имаме 1,75%, които се използват всяка година и губим капацитета за възстановяване на нашата планета и губим най-плодородните почви. Е, свидетели сме на крайно засушаване, високи температури, които водят до заплаха за околното, е, околното пространство. Португалия, Испания, Италия, Гърция, Кипър са част от страните, които ще бъдат най-жестоко засегнати от е, нахлуването на пустинята. Повече от 50% от е, португалската територия ще се превърне в пустиня. И в тези страни това е най-страшното за биологичното разнообразие. Като необходими са политически решения, за да може да се справим с тази ситуация. Благодаря. От името на ЕКАРА. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за вашето участие. Два въпроса. Като се вземе под внимание задължението за далечните региони в връзка с морето, предвид увеличаването на температурата и замърсяването на океаните, трябва да се прилагат стратегии за опазването на морските видове, като се държи сметка за економическите и социални аспекти за морския сектор в тези е, отдалечени региони. Втори въпрос, като се знаем, че има климатични промени, които водят до това, че в някои региони се преместват някои а, а, видове животни, се преместват в, на други места, където застрашават местното, местните популации. Какво се прави а, за предотвратяване на премествания, масови премествания на такива ви, други видове а, организми? You, Следващия оратор, О, господин комисарио, тази година имаше оценка на биоразнообразието и беше установено, че изчезването на видовете е с а, скорост, която е безпредседентна до сега. Вие споменахте и проблема с обезлесяването и нашите морета и океани. Биоразнообразието в нашите океани е много важно. 60 000 търговски танкера преминават през нашите океани. 60 000 кораба, които отделят емисии и а, постоянно се намесват в живота на морските бозайници и а, безгръбначни, обитаващи моретата. Шумът е много висок и само, темп, само до много малка степен може да се намали шума. Трябва да се действа в тази насока и да се накарат държавите членки да предприемат действия за намаляване нивата на шума, за да се опази биоразнообразието в нашите морета. Е ЕНП. Господин Кънев. Thank you. Uh, for 12... Благодаря. 12 години България е член на Европейския съюз. За това време само 12 от 200 норми бяха наложени в България. Това поставя под опасност опазването на околната среда. Директивите за опазване на местообитанията се нарушават и няма е, видими резултати. Много жалби бяха подадени от гражданите за потъпкване на законодателството, като първата беше през 2009 година. Моя въпрос е следния има много проблеми с прилагането на законите и правилата тук в Европа. И в България има високо съзнание от страна на обществеността за изчезването на биоразнообразието. Има и много очаквания. Така че е, много още трябва да се направи, за да може тези очаквания да бъдат е, оправдани. Благодаря. Благодаря ви за думата. Господин комисар, има въпрос към вас. Усилията, които бяха положени за Парижкото споразумение, да бъдат положени по отношение на биоразнообразието. Парижкото споразумение вдъхнови много хора. Надяваме се и сега с биоразнообразието да е така, то е много важно и е, ще е трудно обаче да се при... постигне такава цел и по отношение на него. Има територии, които трябва да бъдат под особена закрила, защото разполагате с е, е, особено разнообразие целта за ограничаване на изчезването на видовете, как ще бъде изпълнена, по какъв начин ще действа комисията, какви цели си е заложила и какви са реакциите до сега. Последния въпрос, господин комисар, от Иван Сенцич, от независимите. Италянски. Е, господин комисар, говорихте за защитата на Амазония. Това е така. Няма да може като, човешко, като човешки род да преживеем без Амазония, но не трябва да гледаме само на там, когато става дума за разрушаване на биологичното разнообразие. Имаме десетки хиляди хектари гори и всяка година стотици хектари са унищожени по незаконен път, заради корупцията, заради практики, които идват отвън. Така че въпросът ни е как може да очакваме, е, че ще защитаваме Амазония, което е толкова далече, ако не сме способни да защитаваме нашите гори у нас. Thank you. Uh, there are a lot of questions. Благодаря, има много въпроси за Амазония, за обезлесяването и политиките в рамките на Европейския съюз. Нека само да ви припомня, че утре ще имаме специална точка посветена на тези проблеми, така че се надявам, че ще поставите отново своите въпроси на комисията, с която ще е, така ни представи и съобщението. Това ще бъде наистина в точка, която ще бъде конкретно посветена на обезлесяването и очакванията спрямо КОП 2019. Сега, благодаря Паскал, нека да се спрем наистина на КОП 15. Имаме рамка, но не искаме само законодателна рамка, искаме план за действие. Биоразнообразието е важно не само за устойчивото развитие, за целите, които сме си поставили, но то е много важно, за да можем да защитим биоразнообразието за самото него. Так, ние имам, искаме да, за, да защитиме биоразнообразието, а изчезването продължава. Затова е необходимо на глобално, а, глобално решение за глобални действия. Искаме КОП-15 да бъде на висотата на Парижкото споразумение на договорното в Париж. Ние бихме искали на КОП-15 да бъдат приети цели. Цели, които да могат да бъдат измерими, чието срокове да бъдат договорени да имаме конкретни цели, както, например, двата градуса в областта на промените в климата. Искаме също така ангажименти от отделните държави. Не можем само да говорим общи приказки, трябва да поемеме конкретни е, ангажименти. Е, тогава наистина след това да можем да измериме доколко всеки един е изпълнил обещанията си и е, е, поетите отговор, е, ангажименти. И все, как, както това се прави на, в различни форми. Става дума тук за е, е, проблемите свързани с моретата, океаните да, не, не, не трябва да чакаме също така докладите и изследванията, които се прави. Ще има доклад след две години и дайте да почакаме. Не. Не може. Не можем да чакаме. Природата ни казва, че не може да се чака. Самата природа го изисква. Имаме преглед на състоянието на а, това и онова. Имаме преглед на законодателството и така нататък, но в никакъв случай не трябва да чакаме още доклади или изследвания, защото природата не чака. Питах, питахте какво, какво смятате да правите. Когато питате някой какво смята да прави, човек се чуди с какво да, да отговори. Ами, трябва наистина да се концентрираме върху това, което трябва да правим, а не това, което не трябва да правим. Защото във всичките доклади и във всичките изследвания се казва какви са причините за, за, за намаляването на биоразнообразието. Ние ги знаеме крайна сметка, след като знаеме какви са причините за загубата на биоразнообразие, пестициди, торове и така нататък, нека да решим какво ще правиме. Конкретно какво ще правиме. Сега, дали, дали съм оптимист за бъдещето? Еми, нека да се спра на някои от дейностите, които провеждаме в Европа. Първо. Наистина поставяме въпроса глобално. Пред 2010-2020 година не постигнахме целите. Няма да постигнем и тези за 2020. Всички осъзнават проблема и в крайна сметка, след като всички осъзнаваме проблема, се надявам, че най-после вече ще постигнем целите. А, а, Спомняте си, че предприехме инициатива, свързана с опрашването, за да, за да се прекрати изчезването, тоталното изчезване на опрашването. Също, също така документа за зелените инфраструктури. Това ще, се, това ще е нормативна уредба, която ще приемеме в скоро време. Също така инвазивните видове в момента усъвременяваме нормативната уредба в тази, тази област. Целта е да привлечем и частния сектор, защото той може да допринесе много за намиране на решение. Също също така насърчаваме чисто природни решения крайна сметка не трябва да търсиме само научни решения. А, да се създадат а, инструменти за инв, инвестиране, а, планове за устойчивост на инвестициите, т.е. средствата е, да отиват за проекти, които наистина защитават биоразнообразието, а не са неутрални или го намаляват. Е, мерките за борба с е, браконьерството, с незаконната сеч. В следващата МФР ще увеличиме средствата за лайф – имаше опасност а, да се намалят средствата, но успяхме да увеличиме средствата за лайф. Не може да се очаква всичко от Европейския съюз а, и да не се очаква нищо от, европейски, от а, държавите членки. В крайна сметка ние помагаме, подкрепяме държавите членки, за да могат те да прилагат законодателството, Създали сме структури за диалог с държавите членки в областта на а, природата и а, биоразнообразието. Няма да се върна към териториите по СИТЕС и Натура 2000. За, за, за, за сега говорим много за биоразнообразието а, на земята, но много е важно биоразнообразието в моретата и океаните, защото а, по време на КОП а, в Париж беше подчертано, че моретата и океаните са онези, които генерират голямата част от биоразнообразието, които дават възможност да се бъде пречиствана атмосферата. Така че не, не забравяйте биоразнообразието в моретата. Не се опитвайте да спасите само биоразнообразието е, на континентите. А утре моите колеги ще навлезат в подробности по дадени аспекти на тези проблеми. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Вие говорите с разума, но и с сърцето си. И имаме нужда от е, такъв като вас. Благодаря. Сега ще направим две минутна почивка и след това ще преминем към гласуването. Thank you. Thank you. Kif inti dalli? Kif morna? Le, sewa għamil. Waħjaj. Уважаеми колеги, ще започнем гласуването, ако може да заемете местата си. Merci, je vais... I'm going to switch to French, so... Благодаря, ще премина на френски. Така че си слушайте, слушайте слушалките. И така, ще направим две гласувания. Първият за общия бюджет на Европейския съюз за 2020 година и второто гласуване за бюджетната процедура 2020. За Нека започнем първо с гласуването на общия бюджет на Европейския съюз за идната година. Vous avez les documents sous les Имате документите, така че нека да започнем с изменение 1. За, против, отхвърля се. Изменение номер 2. Това е разделено гласуване за първата, първата част. Кой е за, против, въздържали се, приема се изменението. Втората част на това изменение има едно устно изменение от докладчика, т.е. аз. Това е отговорността, която ми поверихте, да заменя to be set at least at 50%, да бъде 40% вместо 50%. Добре, нека да гласуваме първо за устното изменение, ако няма възражение, разбира се. Така че гласуваме първо устното изменение, т.е. тези 40% вместо 50%. Кой е за това? Против? Въздържали се? Приема се. Така че първоначалното изменение отпада и текста се приема с 40%. Формулата се определя на 40%. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Не видях, не видях Европа. Е, а, приема се изменението. Изменение 4 за против въздържали се. Нека да гласуваме електронно, за да видим по-точно. Моля, гласувайте. Още не е приключил гласуването. Добре, чудесно. Сега вече приключи. Приема се изменението. Пето изменение за против въздържали се. Приема се. Шесто изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се изменението. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение. Единайсто изменение за, против, въздържали се, отвърля се. 12 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение, тук също имаме разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част на изменение 14 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно гласуване. So we will, we will add The right side, maybe? No? Okay, so we will add, we will add your, your voice. Добре, ще добавим вашия глас. Отхвърля се. 15 изменение за против, въздържали се, приема се. 16-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение отпада, 18-то изменение за, 18-то изменение, не, прощавайте, 17 отпада, защото 16 е прието, така че няма да гласуваме 17, гласуваме 18 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 19 изменение за, против, въздържали се, приема се. 20 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 изменение за 21 за против нека да проверим гласуването приключи отхвърля се това изменение 22 изменение за против, въздържали се, отхвърля се това изменение. 23-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то е оттеглено. 25-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 26-то изменение за, против, въздържали се, е, трябва да проверим. 26-то изменение. Край на гласуването. Приема се изменението. 27 изменение за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се изменението. И така, нека да гласуваме целият текст по именно, т.е. електронно гласуване. Всеки ще знае кой какво е гласувал. Моля да гласувате електронно. Още няколко гласа остават. Липсва един глас. Някой не е гласуван. Добре, може да приключим. For the record, could you please um, say that I voted in favor? I... Или само за да запишете в протокола, че гласувах за окончателното гласуване. Така, 60... 70... 6, Приема се резолюцията. И второ гласуване за днес на бюджетните процедури 2020 година. И така, ще обява измененията по, им, по, по номерата. Така, ще гласуваме. Измен... Изменение 5400 с 5475. За, против. Приема се. Изменение 54, 20 за. Прощавайте. Това е блокирано гласуване с изменение 54-23. Гласуваме едновременно. 24-20 и 23. Кой е за? Против? Отхвърля се изменението. 54, 42 и 54-04. Не, прощавайте, извинявайте. Изменение 54-42 за, против, въздържали се, приема се изменението. 54-04 отпада, тъй като 54-42 беше прият. Така че гласуваме 54-61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54.05 за, против, приема се. 54.23 гласува се заедно с 54.20. Няма да гласуваме, тъй като вече го гласувахме. 54.66 за против, въздържали се. Нека да проверим. Е Край на гласуването. Изменението се отхвърлям. Изменение 54, 78, за, против, въздържали се, отхвърля се изменението. 54-41 за, против, въздържали се, приема се. 54-46 за, против, въздържали се, приема се изменението. 54-43 за, против, въздържали се, отхвърля се изменението. Изменение 54-22. За, против, въздържали се, отвърли се. 54-64 за, против, приема се. С изменение 54-76. 54-39 за, против, Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се изменението. Изменение 54-40 и тук има едно, едно устно изменение, внесено от господин Ферера, ще гласуваме по това изменение, освен ако сте против, кой е за устното изменение? Против? Отхвърля се това изменение в тази версия, която е представена устно. 54-45 за против въздържали се. Приема се изменението. 54-47 за против, въздържали се, приема се изменението. 54, 56 за, против, въздържали се, отвърля се това изменение. Изменение 54, 57 за, против, въздържали се, отхвърля се това изменение. 54, 58 за, против, въздържали се, Отхвърля се 54-59 за, против, въздържали се, прием. Отхвърля се 54-60 за, против, въздържали се, отхвърля се 54-48 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 54-49 за, против, въздържали се, приема се. 54-50 за, против, въздържали се, приема се. 54-51 за, против, Нека да проверим. Край на гласуването. Благодаря. Предпочитах да проверя. 54-52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-37 за, против. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 54-67 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 54-25 за, против, въздържали се, отвърля се. Само едно гласуване за две идентични изменения. 54 за... Нека да проверим. 5409. Край на гласуването. Изменението се приема. Прощавайте, може би не съм видял добре. Гласуваме 54-65, блокирано гласуване, заедно а, с 54-77. Кой е за, против? Приема се гласу... изменението 54-10 и 54-27, идентично гласуване. За, против, въздържали се, приема се. 54 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-63 за, против, въздържали се, ухвърля се. 54.11 54, 54.28 и 54, 74 за, против, въздържали се, приема се. 54.12, 54.29 Di votare. Sì.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 54-29, 54-73 за, против, въздържали се, приема се изменението. 54-30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54, 34 за, против, въздържали се, приема се. 54.01, 54, 54.55 се гласуват едновременно. За, против, въздържали се, приема се. 54.02, 54.21 и 54.54 Гласува се едновременно тези три за, против, въздържали се, приема се. 5403, 5470. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. 5406, 5424, 5469 за, против, въздържали се, приемат се. 5407, 5468 за, против, въздържали се, приемат се. 5408 и 5453 за, против, въздържали се, приемат се. 5413 и 5431 за, против, въздържали се, приемат се. 54-14 и 54-32 за, против, въздържали се, приемат се. 54-15 и 54-33 за, против, въздържали се, приемат се. 54-16, 54-35 и 54-71 за, против, въздържали се, приемат се. 54-17, 54-79 за, против, въздържали се, приемат се. 54.18, 54.72 за, против, въздържали се, приемат се. Вече гласувахме тези последни две изменения като блокиран вод, така че може да гласуваме окончателно. Няма електронно гласуване, пък ако не гласуваме, няма нужда да гласуваме, всичко е решено. Благодаря за този първи експериментален вод. Утре ще се видим в 9.